Комисията по а, летните горски пожари. Комисар Димас, имате дума. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρος. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού. Благодаря. Бих искал да се обърна към Европейския парламент, на, казвайки изказвайки съчувствието си към всички онези, които пострадаха по един или друг начин от пожарите през лятото на тази година. Доста голям е броят на държавите членки, които а, оказаха помощ на другите държави членки, които пострадаха от пожарите. И за това искам да благодаря и на Европейския парламент за това, че разреши финансирането да бъде реализирано именно по линия осигуряване на такава помощ. Прилагането на всички действия, които бяхме предвидили, наистина бяха подпомогнати от участието на Мишел Барние, на когато също искам да благодаря. Борбата с горските пожари изисква наистина подкрепа от общността към всички държави членки Франция, Испания, Италия и другите държави членки успяха да предоставят на Гърция, Италия, Португалия и други а, държави а, самолети, които са приспособени за борба с горските пожари. Заедно с гръцките, италиански и френски пожарникари ние успяхме да разработим една единица на Европейския съюз, която е единица е от, съставена от пожар, противопожарни специалисти, а за да може Европа, Европейския съюз да може ефективно да се бори с всякакви подобни неприятни развития в която и да е държава членка такава една независима единица, специализирана в борба с пожарите и с други природни бедствия, наистина е от жизнено значение. Финансирането за закупуване на специализирани самолети също е много важно. тези самолети и хеликоптери бяха използвани, които закупихме за борба с пожарите в различни държави членки. Шест пъти се наложи да задействаме и механизма за гражданска защита. В случая с Италия, Гърция и Португалия бяха ангажирани и други е, страни, именно във връзка с самолетите и хеликоптерите за борба с горските пожари. А тези въздухоплавателни средства летяха под знамето на Европейския съюз, а не под своите национални знамена. Португалия, Южна Франция, Италия, Гърция, в региона на Атика. Особено региона на Атика беше изключително силно засегнат от пожарите. И така, дами и господа, колеги, мисля, че всички ни осъзнаваме колко спорно спешно се налага да се вземат адекватните решения на общоевропейско ниво, за да може тази пилотна програма да се развие в една специализирана група, която да може ефективно да подпомага държавите членки да се, в борбата им с природните бедствия. Що се отнася конкретно до случая с усилията в горското стопанство, комисията би искала да бъде активна страна, за да се осигури на общностно ниво ефективната работа по различните дейности, свързани с горското стопанство, за възстановяване на горите след горските пожари. Разбира се, от това се отнася не само за пожарите, но и за други природни бедствия и във връзка с всичко това възникват поредица от препятствия, които трябва да бъдат преодоляни, като например координация в борбата с горските пожари, подреждане, по приоритети различните действия за създаване и поддържане координацията на противопожарните сили, които да се борят, да специализират и да се борят срещу горските пожари в Португалия, Гърция конкретно и тази пилотна програма наистина може да помогне за целта. Съветът и Европейския парламент и комисията, разбира се, трябва да работят заедно по този въпрос, за да могат да разработят един наистина ефективен механизъм. Държавите членки не трябва да са безучастни, защото е изключително важно да се положат колкото се може по-голям, е, по-големи усилия по отношение на превенцията на горски пожари. От 2001 започнаха подобни съвместни действия, но на твърде, а, в твърде малък мащаб. 2005 година вече а, имаше по-масштабни действия и в а, рамките на Европейския съюз и извън него, като а, в разпределението беше 50% на 50% и така този механизъм за гражданска защита може да бъде разработен и по-нататък, защото осъзнаваме все по-ясно колко важно е да се действа, да се намесваме, като говорим и за, а, като упоменем и цунамито и а, Катрина урагана. Все повече хора осъзнават, че още много работа предстои. След като прочетете доклада, ще видите до къде бихме могли да стигнем в разработване на този голям проект за гражданска защита и за защитата на европейските граждани и разбира се на околната среда. Благодаря ви, господин Димас. Сега да преминем към ораторите Кекеликакис от е НП. Благодаря, госпожа председателя. Уважаеми колеги, всяка година в южната част на Европа хиляди хектари горски масиви се унищожават. През идните десетилетия този проблем може би ще се задълбочи и след 30-40 години ще се окажем в положение, че каквото и да правим за борба срещу емисиите на парникови газове, ситуацията ще се влуши, особено в източната част на Европа. Ние ще осъзнаем колко чувствителна е околната ни среда и всички отрицателни последици, които проистичат от това. Мащабните пожари <clears throat> създават още по-големи рискове за бъдеще. Разбира се, от държавите членки зависи как ще се справят с пожарите. Всяка година в южната част на Европа успешно се потушават Хиляди пожари. Но за успеха в борбата с пожарите е необходимо да има солидарност. Затова трябва да работим в следните сфери. На първо място да създадем общностен механизъм за незабавна намеса. Спомена го комисаря Димас преди Бърния средствата да се изразходват по предназначение за борба с пожарите в южната част на Европа, да има по-добра координация, повече солидарност, по-бързи действия да се предприемат, да има обща европейска политика за борба с природните бедствия. Това е особено важно за онези хора, които са пострадали силно от горските пожари. Ние трябва да се отнасяме с разбиране към тази сложна ситуация, особено в южната част на Европа. Благодаря ви сега от групата на Прогресивен алианс на социалистите и демократите, госпожа Подимата. Благодаря, госпожа председател, господин комисар. И тази година се повториха горските пожари в по-тежка форма. Това е нещо, на което се връщаме всяка есен и обсъждаме темата и се опитваме да успокояваме хората. Стотици хиляди хектари земя изгоряха. Това е екологично бедствие. Същевременно трябва да погледнем какво се случва в Испания, Португалия, Италия и Франция – мисля, че едно нещо е съвсем ясно, господин комисар. Не става дума само за а, бъдещето. Трябва да се получим от миналото. Говорим за съвместни общности и механизми за защита, но всъщност трябва да направим така, че да запълним дубките нямаме стриктно законодателство, което се прилага във връзка с обезлесяването на изгорелите райони и нямаме достатъчно общностно финансиране за решаване на проблема. Необходимо е да имаме истински фонд за солидарност, необходимо е да намалим бюрокрацията, свързана с този конкретен проблем. И вие, господин комисар, знаете, може би по-добре, отколкото ние, че сме изправени пред едно ново поколение, така да се каже, на горски пожари, които са много по- интензивни и засягат горите на Средиземноморския регион. Необходима ни е политика по горите, необходимо ни е да се борим по-добре и за предотвратяването на горски пожари. И това трябва да се а, разглежда в контекста на решаването на общия проблем на климатичните проблеми. Благодаря ви. А сега от името на групата на АЛДЕ господин Билбао. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, господин комисар за обясненията. Наистина смятам, че се нуждаем от общностна политика за превенция, тъй като повечето от пожарите а, избухват а, през лятото в целия регион. Искам да ви кажа, че а, искам да изразя нашата почет към загиналите огнеборци. Но нека да не забравяме, че много от избухналите пожари се предполага, че се дължат на спекулативни действия. Мисля, че хората нарочно а, правят пожари, следователно трябва да се налагат строги наказания за екологични престъпления. Трябва също така да се разгледа въпроса за Европейската заповед за арест. На хората трябва да им се даде възможност да действат новаторски, за да може да работят в най-добрите възможни условия, тъй като те защищават всички нас. Благодаря. А сега от името на групата на зелените господин Тремополос, 3 минути. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че е много интересно да се чуят как гърците говорят по този наистина изключително сериозен проблем, но той касае цялата Южна Европа. Наистина горските пожари разрушават, унищожават огромни площи и намаляват шансовете за регионално развитие поради щетите, които нанасят. Наистина в Гърция проблемите са свързани и с това, че политиката в сферата на горското стопанство са дефектни, не са добри и не се прави особено много за запазване на площите покрити с гори. И така натиск за промяна на начина на използване на земите е, трябва да се оказва постоянно. И освен това, безграничните спекулативни транзакции понякога достигат до невероятни размери и трябва да смъкнем маската от тях, за да има резултати, обаче аз смятам, че превенцията е най-важна и то на общо европейско ниво. В този контекст аз смятам, че трябва да разработим една обща политика в областта на горското стопанство, която да е реалистична и да функционира на практика. справенето с рисковете от горски пожари и превенцията на горски пожари е нещо много важно. Ние трябва да разработим един наистина практичен, приложим и жизнен план. Научните изследвания са на лице и ние трябва просто да осигурим възможността между държавите членки да няма големи различия по отношение на горското стопанство и да не позволяваме концентрацията на жилищно и друго строителство върху територии, които са били покрити с горски масиви. С други думи, трябва да изработим един много правилен и добър подход, за да защитим биоразнообразието, както на местно, така и на регионално ниво и да ангажираме хората, които живеят в тези територии, да развием възможности за така наречените зелени работни места. Разбира се, има и много доброволци, които биха могли да ни помогнат в тази насока. Природните бедствия са нещо, което винаги ще се появява, но трябва да развиваме начините и средствата за справяне с тях и най-вече профилактиката им, както каза и комисар Димас. Се надяваме, че с общи усилия ще мръднем малко повече напред, за да можем да сме по-ефективни в борбата си с природните бедствия и по-ефективно да използваме средствата от европейските фондове за, за, за тях. Благодаря ви много. Следващият е господин Кунтис от Европейската обединена левица. Една минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Моята страна, Гърция, преживя за трета поредна година унищожителни горски пожари. От 2007 година насам този проблем продължава. Няма достатъчна защита. Например, в Атина която е, е една европейска столица с най-високо замърсяване на въздуха и най-малко площи за паркове, непрекъснато изпитва тези допълнителни рискове с пожарите. Трябва да да сме наясно, че националните политики, също европейската политика, се оказват недостатъчни. Ние се нуждаем от екологична политика, която да доведе до ефективни мерки за борба срещу климатичните проблеми. Но нашия подход не е достатъчно гъвкав. Затова искам да попитам комисаря Димас дали ще бъдат изготвени нужните регистри и карти на горските масиви, дали ще бъдат предвидени конкретни проекти за предотвратяване на подобни пожари в зони с висок риск. Това няма да се случи, ако не сме настойчиви. И тези въпроси следва да се обсъдят с новото правителство, което ще бъде формирано след изборите в Гърция, които предстоят след няколко седмици. И трябва да видим какво ще се случи в Атика. Искам да пожелая на комисаря Дима всичко най-добро за имения му ден. Сега от групата на а, Европа за свобода и демокрация Госпожа Цавела. Благодаря, госпожо председател. Много бях удовлетворена да чуя това, което вие казахте, защото мисля, че това, което казахте, отговори на писмото, което ви изпратихме на втория ден на горските пожари, в, която беше, в което беше направено предложение за съвместни действия в Южна Европа за борба срещу горските пожари. Редица подробни предложения бяха дадени и се радваме много, господин комисар, че други гръцки, испански колеги ни подкрепят, за да може да има едно съвместно начинание от страна на Европейския парламент и комисията за създаването на единна стратегия за борба срещу природните бедствия. Господин комисар, Изглежда, че промените в климата водят до горски пожари и наводнения. Промяната в климата е едно много, стро, е, е, много сложно структурно явление и горските пожари, както видяхме неодавна, доказва това. Затова не трябва да мислим краткосрочно, а трябва да изработим една дългосрочна стратегия. Именно за това смятам, че правителствата на средиземноморските държави би трябвало да разработят политика, която да покаже колко са важни механизмите, за които вие говорихте. И това трябва да стане в дух на солидарност. Господин комисар, често а, северните европейски държави имат различен подход. Тогава, когато говорим за климатични проблеми, виждаме колко бързо се развиват нещата. А, и а, с, има природни бедствия, които са различни в Южна и в Северна Европа. Следователно трябва да се разработи една стратегия за предотвратяването е, на подобни е, природни бедствия и е, за борбата с тях. Ако има едно малко звено, както, се, както беше този, това лято, е, това беше едно добро решение но за разширяването му трябва да се вземе решение от комисията и в съвета. И северните и южните държави би трябвало да си сътрудничат и да подкрепят е, това, което предлага господин Димас и комисията. Мисля, че това е в интерес на всички европейски държави разгледах предложението на ЕНП и мисля, че мога да го подкрепя. И също така много се радвам, че е изработена тази резолюция, в която има нещо, което също искам да изтъкна. То беше предложено също така от ЕНП. И то се отнася до периода, предшестващ срещата в Копенхаген, трябва да се а, обърне повече внимание на нашата стратегия за предотвратяване и на борба с природните бедствия, да се решават и да се предотвратяват те. И това е нещо, за което в Копенхаген ще трябва да разработим необходимия общностен механизъм за борба срещу горските пожари. И мисля, че това трябва да бъде един от основните ни приоритети за разработването на Европейската стратегия и се надявам, че вие ще му придадете ам, голямо значение. Господин Обермайер, благодаря госпожо председател, уважаеми колеги. Уважаеми, това, което видяхме в Гърция, това лято се надявам да не виждаме никъде другаде в Европа. Имаше 75 горски пожара, някои от които бяха изцяло неконтролирани, неконтролируеми и те стигнаха почти до Атина. Аз се позовавам на факта, че Имаше доброволци, които се бареха с, с пожарите, но им и човешките трагедии, е, трагедии бяха ограничени благодарение на техните усилия. Хората а, трябваше да разчитат на техника, която беше устаряла доброволците огнеборци е, е, от Австрия знаят какво трябва да се прави при такива обстоятелства и мисля, че ако местните противопожарни власти е, не могат да се справят, трябва да потърсят помощ от другаде. Именно затова е много важно да се разшири механизма на взаимопомощта и е необходимо също така да се използва съществуващия опит в Австрия и в Германия, където имаме 100 годишен опит. Местните доброволци, е, пожарникари си сътрудничат в цялата страна. И аз мисля, че ако трябва да разгледаме един пилотен проект, бихме могли да обмислим изграждането на такава подкрепа за една доброволна противопожарна сила в целия регион. Благодаря. Благодаря на всички говорили от името на групите. Сега господин Барния, две минути имате. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, колеги. Бих искал, разбира се, да благодаря на комисар Димас за това, че е с нас тази вечер и за отговорите, които дава по отношение на нашите въпроси за намеренията на комисията за справяне с въпросите, които обсъждаме. Разбира се, доста работа беше свършена на 9 май 2006 година аз правих е, доклад във връзка с гражданската защита и като че ли темата за пожарите и другите природни бедствия продължава да е така актуална, както а, е, беше и тогава. Разбира се, не само Гърция е засегната. Всеки един от нас е засегнат не става въпрос само за природни бедствия, но става въпрос и за бедствия предизвикана от хора – или пък в бедствието в училище, какво ще кажем за това? Има доста широк набор от различни природни бедствия, например цунами. Понякога се притесняваме от вероятността да има да възникне цунами в Средиземно море, макар че се е случвало много отдавна, но се е случвало подобно нещо и Мадина е била унищожена тогава. Но, господин комисар, ние трябва да бъдем много амбициозни в това отношение. Искам да благодаря на комисар Димас и неговия екип – и генералния секретар също, защото те наистина направиха много във връзка с борбата с природните бедствия и най-вече защитата на населението. Ако изброя всички тези бедствия във всичките им варианти, ще видите, че всички сме засегнати от тях по един или друг начин – има тероризъм, има пандемия и така нататък, тъй че има за какво да се залавяме здраво за работа, за да се борим добре с тях. И ние ще ви а, подкрепим по всички възможни начини. А сега госпожа Естрела. Благодаря. Господин комисар, отново говорим за горските пожари. Всяка година избухват пожари и те унищожават част от горските масиви в Европа. Промените в климата, глобалното затопляне не правят нещата по-добри за бъдеще. Природните бедствия не могат да бъдат изцяло избягнати, но ние можем да се опитваме да, опит, да се опитаме да ги предотвратим, като намалим емисиите на парникови газове и като имаме една добра горска политика, която да отчита влиянието върху околната среда и ролята, която играят горите като поглъщатели на въглерод. Така нещата ще се подобрят. В много държавите членки се извършват доста неща. В Португалия, например, имаме план за преструктуриране на териториите. Там е заделен специален бюджет за борба с пожарите. Имаме също програма за възстановяване на засегнатите зони. Въпреки това обаче горските пожари продължават. Затова е необходимо да направим нещо повече и в останалите държави членки, в онези, които са засегнати от такива пожари. Има различни резолюции на парламента, има различни документи, като тези, които бяха посочени тук, доклада на Барние и някои други, които разглеждат тези проблеми, свързани с горни, горските пожари. В Комисията по околната среда също а, съм работила по въпросите на природните бедствия и съм направила редица предложения в този смисъл. Има някои финансови възражения, защото не се оптимизира механизма и е много по-скъпо да се разреши проблема с нанесените щети, отколкото да се предприемат превентивни мерки. На срещата в Копенхаген ние бихме искали да се направи нужното за борба с климатичните изменения. Господин Алонси за една минута. Благодаря, госпожо председател. И Корсика беше засегната, както и Каталония, Сардиния, Гърция и много други части на Европа. Всички засегнати изискват прилагането на фонда за солидарност. Какво смята да направи комисията за тези хора? През юли имаше много високи температури, въздуха беше много сух, имаше силни ветрове. Климатичните промени действително водят до осложняване на обстановката. Но през предишните години Корсика не беше обект на такива пожари. Тя беше пощадена заради по-мекото време. Мисля, че трябва да разгледаме сериозно предложението, съдържащо се в доклада на Бърние за Европейски сили за гражданска защита – когато избухне пожар, ако не се направят нужното, бързо могат да бъдат унищожени а, всички дървета. Трябва да можем да защитим европейците в по-добра степен, когато са изложени на риск от такива пожари, особено в Средиземноморския регион. Надявам се, че политическите групи, господин Бърния, ще прокарат нужното изменение в този смисъл. Благодаря. Господин, господин Ту с минути и половина. Благодаря. Горските прожари са главно един политически проблем в държави като Португалия, Испания, Франция, Италия и Гърция. Но те имат сериозни последици за хората и за околната среда. От нашия собствен опит в Гърция можем да кажем, че пожарите, които засегнаха югоисточната част на Атика и в други части на региона и причиниха огромни разрушения, огромни щети, ако разгл... видим каква е реакцията на правителството в нашата държава, ще видите, че те реагираха точно като хора, които се интересуват само от капиталистическата економика, не се интересуват от фактите и от хората, които живеят по тези места и са загубили имуществото си в горските пожари. Така че всеки механизъм, който се разработи, колкото и да е модерен, колкото и да е конструктивен, трябва да реши тези проблеми, тъй като ние никога няма да можем да избегнем сериозния проблем, че се нарушава околната среда и планетата е застрашена трябва да извлечем много важни заключения от разрушителната сила на пожарите през септември 2009 година. Трябва да разгледаме това заедно с натиска, който се упражнява, тъй като е, има човешки жертви в този процес. Така че не можем да решим. Е, този спекулативен подход да вземе връх над нашата грижа за околната среда. Трябва да има необходимото финансиране, за да може хората, които живеят там, които искат да използват правилно имуществото си да е, бъдат защитени, е, трябва да имаме добри горски служби, е, за да може да се предотврати всичко това. Благодаря. А сега знам, че нямаме късна колко много напрежение от гледна точка на графика, но все пак искам да помоля колегите да се поограничат и да се, запа... и да се придържат към времето си. Благодаря, госпожо председател. бюджетният инструмент, с който разполага Европейският съюз за справяне с този проблем, без никакво съмнение е изключително полезен. Говоря за фонда Солидарност. Но през 2007 ние чувствахме, че трябва да се критикува начина по който беше използван този бюджетен инструмент – с други думи, искам да кажа, че е много важно да имам колкото може по-голяма степен на гъвкавост в управлението на фонда и неговото използване, за да можем да финансираме необходимите за момента средства. Доста документация трябваше да бъде предоставена от държавите членки във връзка с а, бедствията и това забави до някъде реагирането. Разбира се, ясно е, че е много важно да се а, оцени правилно това, което е а, засегнато от бедствието, но не трябва да забравяме, че има и човешки фактор, не само финансов а, фактор като че ли съвета малко пренебрегва а, някои елементи, а, които биха ни помогнали да бъдем по-гъвкави и да използваме по-добре фонда Солидарност, за да можем да се справяме бързо и качествено с проблемите, които ни очакват и в бъдеще. И така, господин комисар, а, мисля, че тази характеристика гъвкавост трябва да бъде прилагана, за да може да се променят нещата по един интелигентен начин, за да може инструмента наистина да бъде приложим. Благодаря. Две минути. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, действително съвсем ясно е, че е постигнат напредък през последните месеци, но всяка година, когато има пожари в Европа, те стават все по-катастрофални. В нашата резолюция ние изразяваме дълбоката загриженост, която изпитваме по този повод. Очевидно е, че горските пожари се предизвикват от различни причини, но промените в климата са основен фактор – затова нашия парламент трябва да призове комисията съвсем недвусмислено да действа експедитивно. Ние считаме, че трябва да разполагаме с достатъчно средства, за да помогнем на пострадалите да се справят с щетите, които са претърпели, да няма никакви бюрократични пречки и това трябва да е основен приоритет в бюджета. Следва да мобилизираме ресурси, и да прилагаме превентивна политика. Ние осъзнаваме ролята, която има да играят държавите членки. Въпреки това в южната част на Европа политиката на промените в климата не засяга само тази част на света, но и цяла Европа. Затова ние имаме общи цели. По мое мнение, Европейския парламент трябва да гарантира, че Европейският съюз ще отиде в Копенхаген със съвсем ясно послание да се направи нещо за намаляване на парниковите газове и да се постигне до най-добро споразумение по този повод. Това ще допринесе за ефективна борба срещу промените в климата. топката е в полето на комисията и че трябва да се направи нещо за спиране на пожарите в Южна Европа. Госпожа Лопес, следващия оратор. Благодаря. Благодаря, госпожо председател, уважаеми господин комисар, уважаеми евродепутати. За съжаление, в първото пленарно заседание трябва да разглеждаме този много тъжен въпрос за природните бедствия и за горските пожари. И отново трябва да изразим съжалението си за тези за тези бедствия. 20 души загинаха в Испания. И аз искам да изразя най-голямата възможна солидарност с онези, които са пострадали от тези природни бедствия. Искам да подчертая въздействието на тези бедствия върху а, националното а, наследство върху околната среда, върху туризма, ако щете. В нашия регион половината от земята, която а, пострада, беше от огромно екологично значение и ще отнеме много години, за да се възстановят щетите. Трябва да сме в състояние да помогнем на хората, които са пострадали за да е, се работи много усилено по превенцията трябва да разработим Европейската служба за защита. Искам да отправя два апела към Европейската комисия. Необходимо е да създадем методи, за да създадем а, а, възможност за предотвратяването на загубата на работна ръка в, в засегнатите райони и а, един апел апел към бъдещото испанско председателство да може да предаде своята загриженост и на другите участници, за да може да се размрази Европейския фонд за солидарност. Испанските власти трябва да настояват за разработването на обща европейска стратегия. Трябва да се използват наличните ресурси за превенция, за да се а, а, реагира на причините за тези а, пожари. Госпожа Балзани, две минути. Благодаря, госпожо председател. Колеги, като член на групата на социалистите и демократите и след като видях какво се случи в Италия наскоро в Генуа, Легория, там имаше серия от пожари, които разрушиха огромни територии и сме напълно наясно колко спешно е намирането на решение за още по-ефективна намеса на Европа. Не би трябвало да има такива повтарящи се бедствия от такъв мащаб започва да се проявява някаква цикличност, като че ли аз смятам, че само Европа може да се намеси наистина ефективно и трябва да го направи. А за да предпази, запази и защити тези територии. Знаем, че южната част на Европа по-често гори, отколкото други части на континента, но югът на Европа е част от Европа и когато югът губи, губят всички европейци. Ето защо трябва много финно да настроим инструментите си на една вълна, за да а, се борим ефективно с тези природни бедствия. Трябва да осигурим намаляването на бюрокрацията, а, за да можем по-бързо и по-ефективно да предоставяме финансова помощ. Благодарение на Фонда за солидарност можахме да използваме сериозни средства за постигане на тази цел. Кростат, следващият отговорител. Госпожа Гростет, благодаря, госпожо председател. През 2001 година ние призовахме да се създаде европейски механизъм за гражданска защита – след 11 септември. След това създадохме един фонд. Изготвен беше и доклада Бърние, в който се подчерта нуждата от солидарност. Да, има такава солидарност днес, но тя трябва да е по-ефикасна. Трябва да работим в две посоки. На първо място да се подобри способността ни да реагираме. Всички, които са засегнати от горски пожари, изразяват неодобрение от бавните процедури, които трябва да преминат, а при горски пожари е необходимо да се действа бързо, което означава, че е необходимо да има повече гъвкавост, защото времето е недостатъчно. На следващо място трябва да работим и по превенцията, тъй като а, това е в сферата, където се прилага принципа на субсидиарност. Някои твърдят, че мерките трябва да се приемат от държавите членки. Но когато става дума за намаляване на многообразието в а, природата, когато се разрушават а, важни паметници на човешката цивилизация, тогава няма оправдание да не се предприемат нужните действия. Всичко това изисква наличието на финансови ресурси, да имаме достатъчен бюджет и в контекста на гражданската защита в Европа бюджета трябва да е достатъчен, за да се отговори на нуждите. Това означава, че политиката в сферата на селското и горско стопанство трябва да отчитат всички рискове, за да сме по-подготвени да реагираме, да разполагаме с нужните ресурси, за да не продължават тези горски пожари в южната част на Европа. Господина Зенис е следващият оратор. Благодаря, госпожо председател, уважаеми господин комес комисар, драги колеги, в продължение на години вече Европейския юг страда от горски пожари. Това е нещо, което се случва в така наречения развит свят. Виждаме, че се разрушават и унищожават средиземноморските гори и това е риск за цялата планета. Хората също така не знаят как да реагират на тези проблеми. Необходимо ни е истинска европейска политика, за да можем да предотвратяваме бъдещи пожари. И ако разгледаме ситуацията в Гърция, и сериозните последици на тези природни бедствия, мисля, че е необходимо да има добра координация за гражданска защита и истински превентивни мерки, за да може да се решава проблемът. И по-специално, ако разгледаме факта, че ам, избухват пожари и близо до градски е, центрове. Това е трагедия. Хората строят къщи по-бързо, отколкото правителството може да предприема мерки да се бори с и да предотвратява природни бедствия. Трябва да вземем мерки за защита на европейските гори като разглеждаме проблема за повторно залесяване, особено в контекста на климатичните промени. Това е изключително важно. Е необходимо европейско сътрудничество за борба срещу горските пожари, особено в тези чувствителни региони. И в контекста на Копенхаген също така е необходимо да гарантираме, че ние като развити и развиващи се страни можем да наложим правила, които ще доведат до по-добра защита на горите на света. Трябва да гарантираме собствените ни гори в Европа да бъдат по-добре защитени в бъдещето. Благодаря много. Господин Пипър има две минути. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа, размера на горските пожари надхвърли мащабите на малките и средни по размер държави членки, особено пък в регионите, които бяха засегнати и от суша. Ето защо се обръщам към съвета да предостави ресурси без всякакви ограничения, защото има спешна необходимост да се използват тези средства за целите на превенцията на природните бедствия. Разбира се, някои от програмите, като а, тези в селското стопанство, могат да помогнат, но важното е да сме сигурни, че има също така и по-сериозни наказания за всички онези, които а, предизвикват пожари. Освен това, разходите и усилията във връзка с организирането, тренировката, екипировката на пожарните, е, противопожарните екипи трябва да се споделят, за да бъдат колкото се може те по-добре оборудвани. Това е изключително важно. Освен това, прерогативите са на лице. За мен е ясно, че трябва да оптимизираме всички национални ресурси първо и след това да започнем да говорим за създаването на Европейска противопожарна служба. Мисля, че най-важно е да се направи най-необходимото първо и след това да следват по приоритетност останалите. Благодаря много. Госпожа Аяла, има една минута. Благодаря. Eh, Благодаря. Аз искам също да изразя а, своята солидарност а, и съболезнование към а, пострадалите семейства. Все по-важно е Европа да бъде съоръжена с нужните инструменти, които да й позволят да се справи с такива ситуации. Аз съм експерт в сферата на пътната безопасност и ми се струва, че трябва да предвидим нещо като плана за действие, който имаме в пътната безопасност, за да се подобри бързата реакция, така както е предвидено в сферата на борбата срещу автомобилните катастрофи. Хората трябва да бъдат по-добре информирани как е, да бъдат предотвратявани горските пожари. Необходимо е да има по-добра координация. Испанското правителство, като изпрати противопожарни самолети, изрази своята съпричастност към е, усилията в южната част на страната, но а, същите правила трябва да се отнасят и за севера. Трябва да имаме стратегически резерв от противопожарни самолети, които да бъдат на а, разположение. Трябва да използваме повече фонда Солидарност и да работим повече в сферата на превенцията. Благодаря. Господин Франко, две минути. Господин председател, уважаеми господин комисар, уважаеми депутати отново в Марсилия, в Корсика, в Италия, в Испания е и в по-голям мащаб в Гърция избухнаха пожари. 400 000 хектара горяха и освен сериозните физически аспекти, има проблеми, свързани с биологичното разнообразие и а, също така и човешки грешки. Необходимо е да отчетем, че глобалното затопляне има множество последици за а, екологията. Следователно трябва да обединим усилията си в борбата и превенцията на пожарите. Необходимо е да имаме по-добро координиране и сътрудничество в Средиземноморския регион. Приветствам вече приетите инициативи, особено е, Европейската система за информация по горските пожари. Това е един пилотен проект. Трябва в Европейския съюз да проявяваме солидарност и да имаме по-ефективно средство за борба срещу кризите, за да може да се осигури по-добра защита. Това е нещо, което Мишел Барние предложи в 2006 година и за 27-те държави членки на Европейския съюз. Следователно трябва да обменим ноу-хау и добри практики, за да предоставим добри а, програми за превенция. В а, м, частта на Франция, откъдето идвам, а, имаме опит, който ни се надявам, че ще бъде а, уместен. Госпожа Корола, две минути. Благодаря много. Миналата година беше една от годините с най-много бедствия. Стотици хектари бяха унищожени имам предвид хектари покрити с средиземноморски горски площи. Разбира се, проблемите, свързани с климатичните изменения, правят нещата още по-лоши. Тези продължителни горещи сезони са придружени от големи засушавания, което допринася, разбира се, за възникването на горски пожари много по-рано през годината, отколкото обикновенно в Португалия, например. А, в, освен това се променя и ам, начина по който се използват земите напоследък. Подобни неща са се случвали и в Калифорния, и в Австралия, разбира се, не в мащаба, в който се случват в Европа. Тук нещата са още много по-незначителни, но действията и бездействията на властите са нещо изключително важно и в борбата с онези, които по престъпен начин се възползват от горските пожари или ги предизвикват. Всичко това ни кара да мислим по въпроса дали пък горските пожари не са предизвикани от човешкия фактор по някаква причина. Благодаря. А, госпожа Есея, две минути. Благодаря. Искам да се присъединя към онези, които вече казаха, че важно е да работим за предотвратяването на пожарите че това е много по-добър подход, отколкото справяне после с последиците. Това изисква по-добро мобилизиране, използване на ресурсите, наблюдение от а, спътници са необходими също. Това се прави от десетилетия в Финландия, което означава, че на национално ниво ние можем да се концентрираме в по-голяма степен за по-доброто екипиране на пожарникарите, за да могат те да реагират на ранен етап, след като се получи съобщение за избухнал пожар. Пожарите са резултати от климатичните промени, което изисква постигането на по-глобално споразумение, като това, което се очаква в Копенхаген. Необходимо е също да имаме нужните мерки на национално ниво, нужната политика в сферата на горското стопанство, по-добра защита на нашите гори. Необходимо е там, където се извършва залесяване, да има нужните условия, почвени и да има нужното наличие на вода, както и отводнителни системи. Държавите членки трябва сами да поемат отговорност на национално ниво и а, да наказват случаи, в които не не са предприяти нужните действия. Необходимо е да има също дългосрочни инвестиции в превенцията на национално ниво. Господин Мато, за две минути. Благодаря, господин председател, господин комисар. Горските пожари са винаги трагедия. Те са стратегия за хората, за околната среда, и а, те са една социална трагедия също така. И всъщност а, аз бях много близо а, до пожара на Канарските острови и мисля, че тази резолюция ще бъде приета единодушно, тъй като тя постига нещо много полезно. Тя ни напомня за жертвите, за всички жертви. И а, често хората, които работят, които се борят да потушават ожарите, са допровалци. Тук говорим за стотици хиляди хектари, които губим всяка година. В крайна сметка това означава, че установяваме, че има недостатъчна подкрепа за горите и за повторното залесяване. Комисията трябва да изготви стратегия за предотвратяването на риска, която да бъде ефективно средство за борба срещу опустиняването. Изключително важно е да се гарантира възможност за продуктивен потенциал на тези райони. Както каза господин комисаря, важно е да има добра координация между различните фондове, структурните фондове, фондовете за солидарност. Тук трябва е, реформа, тук трябва да се постигне по-голяма гъвкавост Механизма за бързо реагиране, за който говорим тук, мисля, че е нещо, по което резолюцията върви в правилната посока. Господин Фернандес, две минути. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Колеги, сега е време да проявим своята солидарност, но ни дават и възможност Всъщност бих казал дори, че това е наше задължение да започнем да работим, да подобряваме, променяме и адаптираме нещата към променещата се обстановка. Това се отнася и до Фонда Солидарност на Европейския съюз. И, е, трябва да сме сигурни, че ще се ползва на време и по предназначение в най-добрият възможен вариант. Разбира се, ние трябва да подобрим и политиката си по отношение на горското стопанство. Трябва да имаме една обща европейска политика за горите, за да можем да ги управляваме добре и да ги предпазваме от пожари. Има доста държави членки, като Португалия, например, където дори няма и регистър на всички земи, а, тогава как да говорим изобщо за някакви общоевропейски ефективни мерки срещу бедствия и най-вече пожари? Защо да не включим а, съответните мерки а, про, предпазващи европейските гори от пожари а, към економическите дейности? Или прочистването горите, на горите, например? използването на дървения материал при прочистване, прореждане на горите. Аз смятам, че тогава наистина ще се проявим като истински приятели на околната среда, ще се грижим за горите и ще откриваме нови работни места. Това е наша цел. Благодаря. Господин Фан Астелрой има думата. Благодаря. Положително е, че в първия ден след вакансията говорим за проблемите с природните бедствия в Източна Европа. Радвам се, че беше предложено решение. Става дума за хора. Тези пожари сега се случват в южната част на Европа, но кой знае, те могат да се случат е, и в други части на Европа. В е, Комисията по регионална политика ние многократно сме обсъждали как да се подобри фонда солидарност. Ние не искаме нови инструменти, а по-скоро искаме да направим така, че сегашните инструменти а, е, бъдат по-ефикасни. В парламента ние подчертахме къде точно трябва да се наблегне в работата, но съвета не е направил нищо в тази посока. Вие споменахте за подобряване на е, изпращането на противопожарни самолети, но освен това всички наши предложения се сблъскват с една стена на мълчанието. Хубаво е, че е, Европа има някакъв е, е, инструмент за борба с пожарите, но повече трябва да се направи на ниво отделни държави, където също да се заделят нужните ресурси, тъй като, например, залесяването не може да се направи отвън, то трябва да стане от самите държави членки. В плана за възстановяване на економиката може също да се предвиди по-децентрализирано използване на личните инструменти. Благодаря, господин Антонио Канциан, за две минути. Благодаря. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, резолюцията която е предложена, която е внесена от Европейската народна партия, се занимава с природните бедствия. Аз бих желал обаче да повдигна няколко въпроса, които не са включени точно в резолюцията и аз искам да ги внеса като изменения към резолюцията. Има ме един неодавна е, едно неодавнашно бедствие в южната част на нашата страна, която доведе до свлачища и а, е, много лошо време. Тук не говорим само за пожари, защото летните а, наводнение също така са важно явление. В бъдещето ще видим резултатите от климатичните проблеми и от глобалното затопляне. Затова трябва да имаме необходимата инфраструктура, за да се предотвратят проблемите, ако това е възможно, или да се ограничи въздействието на тези природни бедствия, било в горските райони или другаде. Природните бедствия също така често са свързани с човешка дейност и трябва да гарантираме наличието на необходимите санкции тогава, когато са необходими санкции. Трябва да разгледаме и фонда за солидарност. Наистина, той трябва да бъде предоставен, но трябва да се разшири намесата, така че тя да обхване и други бедствия и да се постигне по-добра координация, по-добра гъвкавост. Да, благодаря господин Канчиян. Той беше последния оратор в списъка ми. Сега преминаваме към процедурата на спонтанни изказвания. Виждам госпожа Магинес. Благодаря, господин председателстващ. Слушах този дебат и в моя офис и в Ирландия, ние като че ли за щастие още не сме изпитали а, жестокостта на такива природни бедствия, но ние тук като че ли а, си говорим само а, за онези а, бедствия, които директно се отнасят до нашите а, страни. А по Лисабон ние знаем за Фонда за солидарност а, и неговото значение, но ние трябва да се обърнем и към проблемите на другите държави членки, за да има едно по-силно чувство за солидарност между жителите на, други, на всички държави членки. Аз смятам, че би ни помогнало да покажем по-добре и да популяризираме повече солидарността, че ние мислим един за друг. Това е един от провалите на Европейския съюз и а, по дебатите за Лисабонския договор ние наистина спорим по това. Ето, аз искам да изразя своята солидарност за проблемите на Южна Европа но не трябва да забравяме, че това може би е предизвикано и от човешки грешки, но важното е фонда за солидарност наистина да се използва. Благодаря. Благодаря. Господин Лопес Агила има думата за една минута. Благодаря, господин председател, господин комисар Димас. Аз съм новоизбран член на Европейския парламент. От този дебат става ясно обаче, че това е дебат, който се повтаря всеки септември след поредните горски пожари в южната част на Европа. Италия, Франция, Гърция, в Лапалма, най-отдалеченият остров на Канарските острови, откъдето съм. Всички те изпитват тези пожари. И тук ние имаме възможност сега да покажем, че Европа може да допринесе повече, че може да се направи не само повече по начина по който реагираме на катастрофите, но и по превенцията. И че трябва да се работи съвместно всички европейски институции плюс държавите членки. Необходимо е да преминем от думи към дела, да направим по-ефективен фонда за солидарност в случай на справяне с кризисни ситуации, което ще е необходимо и за в бъдеще. Благодаря, госпожа Фигуреро, за една минута. Микрофона не е включена ораторката. Първо, горските пожари са бич, които засягат всяка година Южна Европа. Трябва да направим така, че да обърнем нещата горските пожари е, засягат е, и унищожават нашето наследство и културното ни наследство. Дошло е време да се обърнем към източниците на тези проблеми. Трябва да разгледаме е, въздействието на обезлюдяването на провинцията трябва да разгледаме въпроса на превенцията, а именно да разгледаме многофункционалното естество на селското стопанство. Средиземноморското селско стопанство и, има много малки ферми, и трябва да се е, предотвратяват е, техните е, последици, последиците за тях. Госпожа Фер, благодаря. Искам да кажа на господин комисар Димас, искам да ви кажа, че вие говорихте за значението за, на помощта и на другите континенти. Може ли да предвидим е, чрез съюз за а, Средиземноморския регион да, пред, да предоставим такава помощ за предотвратяване на а, бедствия. Благодаря. And finally... Благодаря. И накрая господин Луан. Благодаря, господин председател. Португалия, Франция, Испания, Италия, Гърция наистина бяха изправени пред ужасни горски пожари това лято. 21 000 хектара по горски площи бяха унищожени и много къщи бяха унищожени. В, а, Франция и Испания изпратиха свои противопожарни екипи, за да се справят по-лесно с горските пожари в най-засегнатите региони. Мисля, че Европейския фонд за солидарност е, е този, който трябва да бъде използван за незабавни, адекватни и точни реакции при такива ситуации. Трябва да може да се предоставят средства, за да се намерят бързо, примерно временни жилища за онези, които са загубили домовете си и така нататък. Трябва да се намали бюрокрацията, за да може по-бързо да се предоставят най-необходимото за пострадалите. Около една година след бедствията в Румъния, например, а, ние още не сме се справили с, с преодоляване на проблемите, така че много трябва да се направи. И накрая искам да се обърна към комисар Димаса да отправи заключителните си думи. Благодаря, господин председател. Искам най-напред да благодаря на уважаемите депутати на Европейския парламент за отличните изказвания, които направиха по време на дебата тази вечер, както и за много добрите идеи, които споделиха. Тези непредвидени ситуации, които водят до значителни човешки и имуществени щети, и които се дължат на промените в климата, ни карат да обмислим как да действаме и в бъдеще, не само в случаи на горски пожари в Южна Европа, но и по отношение на други природни бедствия, като наводненията. Необходимо е да подобрим мерките на европейско ниво, за да можем да действаме при такива ситуации и да допринесем в по-голяма степен за намирането на решения. Що се отнася до горските пожари през това лято, следва да помним, че за общността е важно не само да подобри своите способности за справяне с тези пожари, но и да работи за тяхното предотвратяване. Много хора, които се изказаха тази вечер, наблегнаха на този факт. През февруари искам да напомня, че комисията излезе със съобщение за предотвратяването на природни бедствия. такива, каквито са, които са предизвикани и от човешка ръка. И направихме редица предложения. Сега очакваме реакцията на Европейския парламент и на съвета. Обръщайки се към новоизбрания парламент, искам да изразя надежда, че няма да има забавене. Този документ, искам да напомня, беше представен още през месец февруари. В резолюцията която ще гласувате по-късно тази седмица, е важно да обърнем внимание и на нуждата от подобни действия. Искам също да подчертая факта, госпожа Подимат спомена този въпрос, както и редица други оратори, а именно въпроса за промените в климата. Необходимо е да имаме по-добра координация. Както и да преразгледаме общностната стратегия в сферата на горското стопанство и разглеждането на по-глобални въпроси, свързани с глобалните промени. Това са въпроси, които са свързани с горските пожари. В съобщението на комисията Особено важен момент е, е това, което направихме миналата седмица по отношение на финансирането. И на очакванията ни на конференцията в Копенхаген. Голяма част от е, средствата ще отидат е, за финансирането на коригиращи мерки, тъй като промените в, а, за промените в климата в а, развиващите се страни. Трябва да видим какви са последиците от промените в климата и от парниковите газове. Всички тези последици трябва да бъдат разглеждани съвместно. Аз предлагам не просто да изчакаме до 2030 година, а да започнем още през 2010 Европейският съвет на 17 този месец или през октомври следва да достигне до споразумение за осигуряването на средства, за да можем да започнем незабавно работа и страните да усетят, че Европейският съюз има конкретни предложения и държи те да бъдат реализирани на практика. Нещо друго, което е, е важно. Всъщност всичко, което беше казано тази вечер в дебата, беше е, важно. Но е, когато е, разискваме финансовите механизми и подкрепата, която може да се осигури за мерки на национално ниво за предотвратяване на природни бедствия, Комисията трябва да направи така, че фонда Солидарност да може да бъде задействан и да подкрепи усилията на държавите членки. Чух също в някои от изказванията, че е необходимо да имаме повече намеса и че комисията трябва да бъде много по-активна. Тук има е, различни въпроси. Не съм съвсем е, убеден на, на каква база правите това предложение. Разбира се, е необходимо да се активизира фонда Солидарност, но що се отнася до гражданската защита и механизма за гражданска защита, става дума за реално време тук. Например, при горските пожари в Гърция, след като получихме официалното съобщение от гръцкото правителство, в рамките на един час италианските противопожарни самолети бяха на разположение. Така че аз говоря за а, действие в реално време, за незабавна реакция. В първото ми изказване аз а, споменах а, случаите с цунамите, с Катрина. В а, страните, където има такива бедствия, е необходимо да има и нужните механизми за гражданска защита. Видяхме какво се случи през последните години. Необходимо е да видим какви са финансовите възможности към момента, за да можем да опазим околната среда и да отговорим на интересите на европейските граждани. Относно фонда Солидарност, правилно беше споменато, че е необходимо да има повече гъвкавост. Вярно е също, че ако искаме да предприемаме максимално бързо действия, фонда Солидарност трябва да отчита реалните потребности. Тези потребности трябва да бъдат добре оценени и комисията трябва да се намеси максимално бързо. Националните регионални власти в съответните страни също трябва да са в състояние да предприемат бързо нужните мерки. Разбира се, има доста условия, които са свързани с използването на Фонда Солидарност на Европейския съюз и това довежда до едногодишно забавене на предоставянето на средствата. Тоест, действително се нуждаем от повече гъвкавост. Няма да, а, достатъчно време, за да отговоря на конкретните въпроси, които бяха поставени, но а, мисля, че доста от а, ораторите се спряха на въпроса за економическото възстановяване. И този въпрос да залегне в общия план за възстановяване на економиката. Този а, а, план, разбира се, се използва за различни сфери. Той е тема, която се обсъжда. Той а, води до значителни ползи в сферата на развитието на економиката, създаването на работни места, милиони евро се осигуряват за справяне с конкретни ситуации. Не само с щетите, които са настъпили. Когато говорим за природните бедствия, трябва да имаме това предвид. В заключение искам да подчертая, че когато разглеждаме такива бедствия, като пожари, военни намеси, земетресения, наводнения, и преместването на големи маси хора, например, както беше при конфликта в Ливан. При всички тези случаи ние трябва да можем да реагираме максимално бързо. Разбира се, не можем изцяло да елиминираме всички рискови фактори, но би трябвало да имаме най-добрия възможен подход за справяне с кризите. Трябва да засилим своите способности за превентивни действия, да можем да защитим в най-добра степен нашите граждани и околната среда. Искам да благодаря отново на евродепутатите за подкрепата, която ни оказват в борбата срещу природните бедствия, което е дейност в интерес на всички европейски граждани. Благодаря на комисаря за това, че беше тук и за отговорите, които ни даде. И така приключихме дебата по тази точка. Гласуването ще бъде в сряда и мисля сега вече, че можем да преминем към следващата точка от дневния ни ред, а именно изявление на комисията относно споразумение за свободна търговия с Южна Корея, въздействие върху европейската индустрия. И сега ще помоля Лейди Аштън да вземе думата. Много благодаря, господин председател. Голям потенциал за нови възможности се крие в азиатския пазар, но също така има и високи бариери.